Е, еврото е, не е, е еднократен акт, това е процес. От самото му въвеждане, открепването на пакта за стабилност, ратифициране на договора за европейския механизъм за стабилност и банковия съюз. Всичко това са елементи свързани с еврото. Но разбира се, още много има за още много работа ни предстои. Ще спомена в личен порядък напредъка в е, е, е, капиталовия пазар, Съюза на капиталовите пазари и засилване на демократичната легитимност на Европейския съюз, като му се предоставя възможност и всъщност дава възможност на Европейския парламент да има думата по последна дума по жизненно важни въпроси и разбира се представителите на еврозоната. Е, в моите изслушвания пред Европейския парламент е, е, трябва да кажа, че аз така получих и се радвах на силна морална подкрепа благодарение на стабилността на цените. Също времено това, че се ангажирахме с много дръзки, смели мерки, включително продажбата на суверенни дългове включително по времето председателството на Марио на ЕЦБ. Е, ние е, бяхме верни е, на мандата си и гарантирахме е, стабилност на цените е, и е, разбира се е, е, бяхте, бяхме е, смели и взимахме смели решения в трудни моменти. Аз съм благодарен на Европейския парламент. Доверието в Европейския парламент е, е, сред гражданите е, е важен фактор е, и мисля, че то е по доверието към Европейския парламент е по-добро, отколкото към националните парламенти. Жан Моне беше казал, че никой не може да никой не може да каже днес как ще изглежда Европа в бъдеще, защото е, е, бъдещите е, промени са непредсказуеми. Е, човек не може повече от е, е, да гледа повече от два дни напред. Господин председател, Европа на бъдещето ще само ще се ще бъде облагодетелствена от нейната стабилна единна валута. Това увеличава доверието и във вашия парламент. Благодаря за вниманието. Сега даваме думата на председателя на Европейската централна банка, господин Марио Драги. Господин председател на Европейския парламент, господин председател на комисията, Господин председател на Еврогрупата, е, скъпи Жан-Клод, уважаеми депутати, членове на Европейския парламент. За мен е огромно удоволствие да бъда тук, за да празнуваме, за да честваме първите 20 години от въвеждането на еврото. Еврото е най-ясното ни символ на европейската интеграция, е, с който е, се сблъскват гражданите ежедневно. За това трябва да празнуваме тази годишнина тук с пряко избраните представители на тези граждани. Във времето тук биваха избирани представители на, на народа като лидери и те правилно разбираха, че економическия просперитет и стабилност в дългосрочен план е предизвикателство, което, с което можем да се справим най-добре заедно. Заедно ние сме по-силни. В е, единния пазар ние имаме сериозен двигател за устойчиво развитие, за поддържане на, на стандартите ни на живот – Еврото подкрепя единността на общия пазар. Економиките ни в момента са интегрирани до степен, до която не можехме да си представим, че това ще се случи, когато бе замислено еврото. От 13% износ, когато бе въведено еврото, сега износът възлиза на 20%. Еврото също ни даде две десетилетия на стабилност на цените, включително и в страни, където това явление бе забравено. Стабилните цени повишиха доверието на гражданите в смисъла да спестяват пари, което е едно от условията за просперитет защото така има възможности да се инвестира и да се създават работни места. Днес предизвикателствата са на световно ниво и ние можем да се справяме с тях само ако работим заедно. И именно това, че сме заедно, увеличава възможността на всяка отделна страна да запази своя суверенитет. Суверенитетът, който в противен случай те биха загубили в този глобализиран свят. И именно в такъв смисъл единната валута даде на всички членове в еврозоната суверенитет на, сво... на тяхната валутна политика, за разлика от предходните е, парични режими. Когато сме заедно, ние имаме глас при решаването и при регулирането на международните финансови пазари. Този глас бе решаващ, когато се е, формулираха на световни ниво регулиращи закони в областта на финансите след финансовата криза. Не всички ползи от еврото обаче са изчерпани, използвани до последно. Отчасти това се дължи от, на необходимостта от реформи на национално ниво. Тези реформи са необходими, за да се получи устойчив растеж, а и защото економически и паричен съюз все още не е доизграден. Голям напредък е постигнат от времето на кризата, но има още много по какво да се работи а и няма друг избор за бъдещето. Ние ще продължим да работим заедно, за да може нашият економически и паричен съюз да стане още по-мощен двигател за просперитет на всички страни членки. Европейският парламент винаги е имал водеща роля в е, изготвянето и насочването на нашето общо бъдеще. Заедно с лидерите на Европа, Европейския парламент взе основното решение да се създаде един пазар и в последствие да се въведе еврото. В момента всички берем ползите от вашата решимост. И искаме и бъдещите поколения на европейците също да се възползват от плодовете на нашата ангажираност. Днес наш дълг е да доизградим започнатото преди 20 години. Благодаря. президент. Благодаря, господин председател. Следващия оратор е председателя на Европейската комисия, господин Жан-Клод Юнкер. Благодаря, господин председател. Това събитие днес е изненадващо събитие. Спомнете си, че откакто започна е, този процес на въвеждане на общата валута, е, всъщност е, разликата е, имаше гласове против, но вече те не се чуват. И журналисти, журналисти, економисти, професори в Германия преди всичко е, твърдяха, че това е, е една авантюра, която ще е, означава края на Европейския съюз. А днес констатираме с удовлетворение и почти с щастие, с така задоволство, че това, което направихме преди 20 години, се оказа успех. Ползата е очевидна. за всички е, от нас, които могат да надзърнат в бъдещето, можеха и тогава да погледнат в бъдещето. Е, тогава премиера на Люксембург Жан-Пьер Вернер е, казваше, че е, нищо не е, е невъзможно и Жак Делор е, всъщност, е, е, който е, е така един от е, основателите, бащите на тази е, европейска конструкция, е, беше за. Е, имаше и доста възражения, имаше доста против. Е, е, много, е, мнозина смятаха, че е, това е едно предприятие, начинание, което е, е авантюра, но ето, както казах, тази авантюра се се оказа успешна. Както каза Жан, господин Трише, е, тази е, това стана възможно благодарение на е, договора от Мастрихт, защото без това нашата економическа политика щеше да е значително по-слаба. Договора от Мастрихт от 1992 всъщност начерта пътя напред. Е, логиката, е, динамизма на една обща валута е, всъщност е отражение на политиката ни на сближаване, на конвергенция. Продължавам да мисля, че основната заслуга за успеха на едината валута е, е, се дължи на, на е, Европейската централна банка. Е, доверието в едината валута не може да бъде успорно нито от е, пазарните сили. Е, френски номер, не знае кой, но вече е ясно кой. Всъщност, е, това е, е, беше вчера. Е, централната, Европейската централна банка е независима. Ние винаги сме се борили за нейната независимост, но ето Разбира се, имаше и слабости. Тук споменах Делор, Бергова, които така настояваха за координиране на политиката в еврозоната. И това е слабостта, че е, тази координация не беше е, безупречна, не протече е, както трябва. Но е, това е една слабост е, и бюджетна и е, данъчна, която си остава, която остава и ни тласка, ни кара да отново да водим този дебат, който е жизненно важен за, вас, за нас. Мнозина критикуват политиката на еврозоната. Аз е, председател съм Еврогрупата и трябва да кажа, че в е, е, тежък момент, най-тежката криза, економическа и финансова, бях в ръководител на председател на еврозоната. Но в крайна сметка въпроси, проблеми, е, които е, са независими от е, системата, с която работим, се оказаха от изключително важно значение. МВФ игра важна роля в началото на, на изигра важна роля в началото на кризата, но европейска еврозоната се оказа достатъчно жизнеспособна, за да оживее, да оцелее след кризата без помощта на МВФ и е, е, в такъв е, труден момент успяхме да се справим без МВФ и без помощ на САЩ. Това, което, за което съжаляваме е липсата на солидарност, която се прави по време на гръцката криза. Наистина, ние бяхме Е, бяхме свидетели на кризата в Гърция, в Португалия. Е, трябваше тогава да сме едини и да проявим солидарност, за да е, така да помогнем на тези страни да намерят своето място под слънцето сега бих искал да е, да е, така припомня някои неща от миналото. Мисля, че в център на европейската единна валута е, е политиката на мир. Мирът е основен фактор. От името на моето поколение аз, е, благодарение на което всъщност това стана възможно. Еврото, Европейския валутен е, съюз е, е единствения при, принос, което, който даде моето поколение към, за европейското единство. Е, много неща, е, ние много неща направихме ние е, военното, след военното поколение. Благодаря и на Хелмут Кол, без когото всичко това нямаше да е възможно. Защото Хелмут Кол и Тео Вайгъл наложиха, наложиха е, валутния съюз в е, Германия. Много правителства преди това е, се опитваха, но е, е, аз е, е трябва да. Е, е, припомня и други мои е, съратници, хора от моето поколение, някои от тях е, вече не са сред живите, е, и да я благодаря за приноса им. Благодаря, Жан-Клод. Сега господин Сентено, председател на Еврогрупата, има думата. Thank you. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател на Европейската комисия, уважаеми господин председател на Европейската централна банка, скъпи Жан-Клод Трише, уважаеми депутати, членове на Европейския парламент. За мен е удоволствие да се присъединя днес към вас, за да отбележим 20-та годишнина от началото на нашата обща валута. Еврото е едно от най-големите постижения в историята на европейската интеграция. Нашата обща валута представлява солидна основа за създаване на работни места и растеж в целия Европейския съюз. Еврото се превърна в символ на европейската идентичност. То се превърна в една популярна идея за около 340 милиона души в 19 страни, членовете на еврозоната. Днес еврото се ползва с невиждана подкрепа. Това е втората най-използвана валута в света и по този начин тя укрепва присъствието на Европа в глобален план. Всички говореха за едно проваляне, едно невиждано проваляне на еврото като валута. Ние опровергахме тези хора. Не ни беше лесно, естествено. През последните години кризата с държавните дългове постави на сериозен риск еврото. Появиха се пробойни в конструкта на економическия и паричния съюз. Въпреки всичко, еврото а, отново се появи като един феникс от кризата по-силно. Не на последно място, благодарение на мерките, които бяха взети за укрепване на конструкцията на общата валута. Укрепването на економическите политики, на координацията на економическите политики изигра съществено значение. Днес се радваме на економическа експанзия. Растежа започна преди няколко години. Економическата прогноза е благоприятна, въпреки някои рискове, които наблюдаваме сега. Създават се работни места, все повече хора ще извлекат полза от економическата експанзия в Европа. Положението в банковия сектор също се подобрява. Много беше постигнато през последните 20 години. Въпреки всичко има нужда от още усилия, за да се гарантира, че еврото ще стане още по-стабилно, за да се справи с бъдещи кризи. Еврогрупата дава своята дан в това отношение. Знаете, срещата на върха през декември постави основите на укрепването на едината валута. Това представлява всъщност най-голямата реформа на общата валута след мерките взети за справяне с кризата. Има реформи сега на Европейския механизъм за стабилност. Нашата система за преобразуване на банки се ползва с по-голямо доверие. Освен това имаме бюджетен инструмент за конвергенция и конкурентоспособност. Мисля, че проекта в неговата цялост може с течение на времето да направи еврозоната по-стабилна и по-приобщаваща. Предстои ни много работа в идните месеци, но Еврогрупата ще продължи да действа. Искам да спомена някои важни теми, като системата за гарантиране на вложенията. Стъпка по стъпка ние увеличаваме резистентността, стабилността на еврозоната, гладкото функциониране, което искаме тя да има. Европейските граждани ще продължават да жънат плодовете на евровалутата и в бъдеще. Няма как да не оценим еврото. Еврото естествено не е само цел, то е инструмент за засилване на просперитета на европейските народи. Наша задача е да гарантираме, че обещанията, които сме поели, ще бъдат изпълнени. Времената са несигурни. Наша задача е да работим за едни по-проспериращи общества, по-инклюзивни, приобщаващи общества, общества, в които има по-малко неравенство, неравенство както между държавите членки, така и в рамките на отделните държави членки. Остава ми само да кажа следното. Да живее еврото, да живее едно още по-силно евро. Това е пожеланието, с което искам да приключа. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. И сега, за да приключим изказванията, последното изказване е на председателя на Комисията по економически и парични въпроси на Европейския парламент, господин Гуалтиери. Уважаеми господа председатели и уважаеми колеги! От името на Комисията по економически и валутни въпроси искам да отдам дължимето на бивши членове на Европейския парламент – които направиха необходимото за успеха на еврото и неговата демократична легитимност. Искам да отдам особен почет на нашите предшественици. Изреждат се четири имена. Много се радвам, че част от тези колеги са тук в залата днес. Откакто бе въведено, еврото се оказа мощен економически инструмент и амбициозен политически проект. Единната валута е неотменен компонент на единния пазар. Така той се задълбочи и засили интегрирането на веригата на създаване на стойност и нашите економики. Освен това, както каза господин Драги, то се оказа условие за запазване и на валутния суверенитет след кризите и засилването на глобализацията. Това е особено вярно за по уязвимите страни членки. Еврото е и краягълния камък за един мирен и просперижащ съюз след съединяването на двете Германии. Никога няма да забравиме визията и смелостта на Митеран, Кол и Жак Делор. Една силна Европа е от ключово значение за защитата и за оцеляването на европейския политически, економически и социален модел. Финансовата криза разтърси устоите на еврото и от нея си извадихме две полуки. Първо, че независимо, че не е доизграден, на е, европейската валута се основава в устойчивостта си на общата политическа решимост тя да бъде въведен, да бъде задържана. Тук решаваща бе ролята на председателя на Европейската централна банка ние следва да можем да правиме ясна разлика между економическите политики и е, по време на кризата и политиката за еврото, е, която бе поведена по това време. Някои от економическите политики не бяха правилни. Ние трябва да сме наясно, че е, нашата обща валута трябва да се допълва от економически, демократичен и социален съюз – Нека не чакаме поредната криза, за да се наложи да разработваме инструменти за общия проспоритет на нашите граждани. Евро, еврото е един път и ние трябва да продължим по него. Обеден съм, че и следващия парламент ще изиграе своята роля. Ora verrà suonato dal quartetto сега нека изслушаме квартет, който ще изпълни европейският химн. Leistung da. Uh, Колеги, ако обичате, вземете си местата, за да почнем гласуването. Е, с, започваме с е, значително забавене, така че всякакви е, заявки за изказвания трябва да бъдат препратени към съответните правила за дейността на парламента, процедурите правила. имате думата. Само да припомня, за наш бивш колега, който е, почина миналия петък, бивш депутат господин Бозо. Това беше един е, много добър, широко скорен човек, бивш полицай, който следи е, политическата си кариера на защита, е закрила на гражданите в планинските райони. Бих искал само да е, му дадем почет. Господин Споргецо иска думата. Господин е, председател, да припомня член 25 е, и е, мисля, че е, другия е, 74-ти член за прилагане на, на е, устава. Е, става дума за допълнителното пенсиониране на, на депутати, съответно да и предвиденото индексиране на пенсиите. Генерален секретар може да отиде още по-далеч, но на нас ни обещаха да бъдат защитени пенсиите че допълнителното пенсиониране, което е въведено 98, БВ 98 ще се спазва. Това е ясно отразено в официалните документи. Е, значи обещаха ни да не променят нещо. Е, в, е, е, знаем, чуваме, че е, има финансови е, е проблеми с пенсионния фонд, е, е но 2009 депутатите решиха, че няма да се. Е, е, докосва повече този е, фонд. Е, Скъпи колеги, е, не трябва е, е, към този фонд се казва, че не се правят съответните вноски. Това е нарушаване на правата на депутатите и мисля, че това е неприемливо и недопустимо. Е, проблемът е много по-сложен. Е, благодаря, взимам, отбелязвам си е, и ще получите отговор на запитването. Господин Андерсън. Господин председател, изказвам се по силата на правило 2245. Обърнете внимание на Лейла Гървин, 56 годишна жена, тя е в гладна стачка. 61 дни продължава тази стачка. Преди една година беше арестувана тази жена, Лейла Гюрен. Тя всъщност стачкува във връзка с задържането и на Абдула Яджолан, лидера на кюрдите. Моля ви да председателя прекъсва оратора. Нямаме, нямаме право на такива изказвания. Няма такова правило. Госпожа Билбал и това е последния оратор. Благодаря, господин председател. Позволете ми да отнема от времето ви само за една минута. Току-що дебатирахме по повод 20-та годишнина на еврото. Един успешен проект. Обърнете внимание обаче, че Днес се изказаха шестима души, които говориха за успеха на проекта и всички те бяха мъже. Надявам се, че няма да отнеме 20 години да се появи някоя жена в подобни дебати. Сега преминаваме към гласуването. Едно съобщение преди вотовете. Няколко комисии взеха решение да започнат междуинституционални преговори по силата на правило 69c, параграф 1 от правилника за дейността. Докладите, свързани с мандатите за тези преговори, могат да бъдат видяни на веб страницата на парламента. Заглавията ще бъдат публикувани в протоколите на заседанието. По силата на правило 69c параграф 2, членове на политическите групи, които са достигнали поне средния прак, могат да поискат в писмена форма до утре, сряда 16 януари 2019 година, до 12 часа през нощта решението а, да бъде подложено на гласуване, решението за започване на преговори. Ако няма такова искане пред парламента относно това решение, съответните комисии ще започнат преговорите. Започваме сега с гласуванията. Първо е доклада на господин Поспешил създаване на инструмент за финансово помагане за оборудване за митнически контрол като част от фонда за интегрирано управление на границите. Единно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Господин Поспишил, имате думата. Yes, sorry, sorry, President, Mr. Pospishil can't be here today. But... Господин Поспишил не присъства. Той иска да се обърне обратно в комисията. Нека да гласуваме с дигане на ръка за, против въздържали се, приема се. Значи връщаме обратно в парламентарната комисия. Сега е, гласуваме доклада на Валеро с включване на споразумение между Европейския съюз и Албания за статуса на, дей... на действия, провеждани от Европейската агенция за гранични и брегова охрана. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад е на господин Прега протокол към споразумението за партньорство и сътрудничество с ЕСА и Киргистан, присъединяването на Харватия. Господин Преда, доколкото разбирам, иска да каже нещо. Не. Добре, нека да гласуваме поименно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Отново от е, господин, е, господин Преда. Е, всеобхватно споразумение между ЕСА и Киргистан няма писмени възраждения и по правило, 100, правило 113 препоръката се приема. Доклад на господин Вин Ван Декамп, автономно управление на превозни средства, е едно гласуване електронно, моля гласувайте по именно. Край на гласуването. Приема се. Сега е, доклада Монтейро Дагияр използване на превозни средства на ети без шофьори за автомобилен превоз на товари. Изменение 32 и 33 гласуват се Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 2834. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29 и 35 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 30 и 36. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 31 и 37. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Също така, сега гласуваме предложението на комисията електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Европейския парламент приключва с първото четене. Продължаваме с следващия доклад. Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и трети страни. Временно споразумение, изменение 40, погласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 41. За, против, въздържали се. Приема се. Приключваме с първо четене. Сега гласуваме доклада на госпожа Грапини, създаване на програма Митници за сътрудничество в областта на митниците. Гласуваме изменения 1 до 61. Гласуваме анблок. Е, моля за, против, въздържали се. Приема се. Предложението на комисията гласуваме поименно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Грапина, искате ли да кажете нещо? Госпожа Грапини? Доколкото виждам, госпожа Грапини търси работещ микрофон. Изчакайте за малко. Sometimes we can't be the technology. Понякога технологията ни побеждава. domnule președinte uh, благодаря господин председател. На базата на регламента искам да се върне той е, в комисия, за да се започне, може да е институционални преговори. Може гласувате за, против, въздържали се. Приема се. Европейския парламент приключва първо четене. Сега пред доклада за изменение на устава на Европейската инвестиционна банка. Да, връща се в комисия предходния доклад. Сега изменение на устава на Европейската инвестиционна банка. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Стигнахме до доклада Млинар и не, е, интегрира на принципа на равенството на половете. Параграф 6, оригинален текст. Гласувайте стигане на ръка за първа част. Против. То, въздържали се, приема се. Втора част. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13 параграф, първоначалният текст, два части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Ако ми позволите, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 параграф, две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Отново, нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 20, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Проверяваме електронно, моля. Край на гласуването. Приема се. 21 параграф. Моля, гласувайте за, против, Въздържали се. Извинявам се, но ще се наложи да проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Добре ще ако колегите си дигат достатъчно висок ръката. 24 ти параграф 3 части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. 27. Две части за. Искате да проверим предходното ли? Проверяваме трета част от 24 параграф. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Отново, колеги, моля, вдигайте високо ръка. Не е толкова дълго. 27 параграф, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 28 част, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 33, две части. Първа част гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34-ти поименно, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поименно гласуване 35 ти параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36 ти параграф. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39 параграф. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се 41 параграф, две части, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 45 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 50 параграф, първа част за против, въздържали се. Приема се втора част за против, въздържали се. Отново нека проверим електронно. Край на гласуването. Не е толкова малка разликата, колкото ми се струваше. Моля, моля, вдигайте ръка. Точка от преамбила и от изменение 2. Вдигане на ръка за, против, въздържали се. Приема се. С Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка от била У. Дигаме ръка за, против, въздържали се. Приема се. В. В две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме по цялата резолюция. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, преминаваме нататък. Следва доклада на господин Маринеско, Европейско съвместно предприятие за ИТЕР и развитието на термоядрената енергия. Има само едно гласуване по цялата резолюция, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление. Сега гласуваме по доклада Хейс. Оценка на начина по който бюджета на ЕС се използва за реформа на публичния сектор. Цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Преминаваме към доклада ГЖИП. Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероисповеданието и убежденията извън ЕС. Цялата резолюция е едно гласуване, по именно гласуване, начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме доклада Матиеш Уртасон равенство между половете и данъчни политики в ЕС. Първоначален текст, първи параграф на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети параграф, първоначален текст. Искате проверка. Щом искате добре, първи параграф, втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трети параграф, първоначален текст, сдигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Първоначален текст. След Corporate Taxation. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 13. Първоначален текст. Искате проверка. По текста след параграф 12. Първоначален текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Извинявам се. Моля ви да ми помагате, като вдигате ръка. Първоначален текст, параграф 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 14. Това беше ясно. Беше пределно ясно. Параграф 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст под заглавие Taxation of Capital and Wealth. За. Против. Ще направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поименно гласуване, изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Параграф 26, първоначален текст. За, против, въздържали се. Правим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 28. Първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Правим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 32. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 36. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. С вдигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Параграф 41, изменение 8, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отиваме към изменение 9 Създигане на ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. Преамбилна точка Й от първоначален текст на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Тук не е съвсем ясно. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преамбилна точка К. Първо